всички заинтересовани страни ще успеем да прием законодателство, което е полезно за всички и е в интерес на потребителите и гражданите. Благодаря на колегата Мандърс. Приключваме с разискванията по темата. Утре в 12.30 ще започнем с гласуването по доклада. А сега продължаваме към устни въпроси до комисията относно стрес тестове за банковия сектор на Европейския съюз. Давам думата първо на госпожа Вортман Кул за две минути. Тя е автор на е, устните въпроси. Госпожа Вортман Кол не говори в включен, пред включен микрофон. With the microphone? It's in the microphone. Microphone is working. се изчакам комисарят Барния да седне. Трябва да кажа, че групата е НЕП се безпокои от стрес тестовете за банките, който ще бъде проведен през юни. Миналогодишните стрес тестове не се радват на доверие. Е, и очевидно ирландски банки, които като че ли изкараха тези тестове, не е трябвало да ги изкарват. Въпросът ни е следният нашият финансов сектор предпазен ли е от бурите на бъдещето, как да възстановим доверието в нашите финансови услуги. И от тук идва моят въпрос, господин комисар. Какви са главните промени, които трябва да внесем в стрес тестовете, за да не се провалят така, както миналата година? Миналата година, всяка година, знаеше кои банки ще бъдат подложени на стрес тестовете. Тази година трябва да видим дали критериите ще бъдат еднакви за всички банки във всички страни членки. Само по този начин може да има доверие в новите надзорни структури. Доволна ли е комисията от това, че в някои страни стрес-тестовете се прилагат към 85% от банките, а в други страни само към 50% от банките? Тези цифри са много обезпокоителни. Бих искала да знам, господин комисар, какво е вашето мнение. А за трансграничните банки, господин комисар, са не необходими антикризични механизми. И мисля, че ще изпуснем възможността, ако ние не използваме резултатите от срез тестовете. И ако в бъдеще нямаме механизъм да реагираме на кризите. Надявам се, че ще направите амбициозни предложения и в такъв случай може да разчитате на подкрепата на парламента. Благодаря, госпожо Вортман Кол. А сега госпожа Шарон Боус, имате а, 3 минути и половина. Благодаря. Решаването на банковите кризи е проблем, който се обсъжда на национално ниво възникват и важни въпроси на конкуренцията. Това не означава обаче, нещата трябва да чакат, като имаме предвид държавния дълг и дефицита. Миналата година започнахме да говорим за това, че стрес тестове трябва да бъдат надежни и прозрачни. И имаме нужда от много повече прозрачност в банковия сектор. Ето защо нека се получим от Съединените щати и закона Дот Франк. Изис... Там се изисква разкриване на информация за срок от две години. Мисля, че би било полезно европейските централни банки да приемат същата процедура за разкриване на информация с 2008 и 2009 година в допълнение към новите стрес тестове. Тези нови тестове са усъвършенстван вариант, но се избягват все още някои въпроса поради извъртане от страна на държавите членки. Много е важно да се разбере, че недостатъчната политическа воля не е отговора а, на сегашната криза. Защо трябва да се крие експозицията на банките към държавен дълг, особено когато знаем каква горе-долу е реалността? Няма извинение за това да не се предоставят информация. Разбира се, анализаторите на пазара са в състояние да разберат, да четат между редовете и да направят оценка на банковите отчетите някои държави членки няма да са доволни от това, че когато разберат, че е, надзорните органи не са били достатъчно е, амбициозни. Банките търсят капитал, някои държави членки проявяват активност и настояват банките да набират капитал. Няма обаче планове за недостига на капитализация ако има нещо, което сме разбрали в процеса на кризата, е, че ние сме взаимно свързани. Ако банките няма доверие помежду си и междубанковото кредитиране бъде замразено, ще възникне сериозен проблем. Така че молбата ми е за координиран реакция. Само, че нека да не си заравяме главите в пясъка. Не става дума само за банките, за държавния дълг и стабилността на еврото. В тясна връзка помежду си и с огромно значение. Благодаря. Благодаря. Господин Санчес Преседо има думата. Господин председател, уважаеми господин комисар, Европейските стрес тестове за банковия сектор трябва да бъдат ефективни, трябва да бъдат е, прозрачни, е, да осигуряват гъвкавост и същевременно да гарантират финансовата стабилност на сектора. Стрес тестовете са средство са да се е, направи проверка върху е, платежоспособността и ликвидността на банките. Особено важно е как точно ще реагират банките в условията на криза, при стресови условия. През 2010 година Европейският съюз е, проведе е, стрес-тестове съгласно решението на Комитета на европейските банкови надзорници. Комисията през 2009 е, година е, бе взето решението за провеждане на този текст. Като на този тест е, се концентрира всъщност върху най-големите 22 банки в Европа. Оказа се, че е, тестът се провежда с помощта на три сценарии е, с различна степен на сложност, но не доведе до желания резултат. Е, през 2010 е, година е, се оказа, че една голяма част от банките се нуждаят от допълнителни средства в хода на кризата и за това бе предложено да се е, събере допълнителна информация за устойчивостта, за стабилността на банковия сектор и е, след е, проведеното е, проучване и стрес-тестовете през 2010 година и след е, изявленията, направени на е, срещата на върха на Европейския съюз е, бяха публикувани и конкретните резултати от стрес-тестовете. Във всеки случай, е, заключенията са, че е, стрес-тестовете бяха проведени на различен принцип в отделните държави, при твърде различни условия и по тази причина резултатите не са надежни. Необходими са съвсем конкретни информации, е, съвсем конкретни данни за състоянието на банките, е, за да е, се възстанови доверието на потребителите. Необходими са нови условия, нова надзорна рамка за да се гарантира повече прозрачност и за да се възстанови е, доверието на клиентите към банките. А това ще стане най-добре след едно ефективно провеждане на стрес-тестовете, които да доведат до конкретна и точна информация за състоянието на банките. Ние държим на е, еднаквите условия, при които ще се провеждат стрес-тестовете за банките в държавите членки, така че е, те да послужат е, като основа за една надежна диагностика. Необходимо е стрес-тестовете Същевременно да се провеждат на основата на надежна и точна информация. Само по този начин те ще доведат до разумни резултати. През март тази година съветът председателят прекъсна колегата Санчес Пресидо и дава думата на комисаря Барние. Благодаря, господин председател. Благодаря на Корин Вардман Кол. и а, на авторите, на а, тримата автори на въпроса. Е много важен. А, до това колко а, достоверни са тестовете за, на банките, стрес тестовете към банковите. А, банковия сектор а, полека-лека се възстановява, макар и някак тук там е кризата все още да не е приключила. А, но подобна криза не бяхме преживявали и все още работим върху пулките от нея. И е, е, за да извлечем пулки от тази криза, необходимо ни е надзорен е, механизъм. Е, вече работ, е, бяха прияти решения по този въпрос и благодарение на вас, не на последно място. Необходимо ни е ново управление, по-добро капитализиране е, на банките и също така начин да измерваме тяхното състояние, да мерим температурата им и то да го правим постоянно. И както го казаха дамите и господа, които се изказаха, необходими са ни надежни инструменти. Стрес тестът е един от ключов подобен инструмент в рамките на това, което говорихме не само тук, но а, нещо по което разговаряхме и с министрите на финансите и разговаряме в съвета. А, очевидно, че миналогодишните стрес тестове не бяха достатъчно добри. И а, това бе посочено и от новият Европейски банков орган. И за това вие с право се питате какво е а, достоверността и какво ще бъде качеството на а, тест, новите тестове, които ще започнат в най-скоро време. И аз ще кажа какви са резултатите от нашия анализ по пет въпроса. Първо, стрес тестовете през тази година ще бъдат сериозно подобрени и то телеграфно ще ви кажа по 6 показателя. Първо, ще вземат предвид а, а, много по-сериозни макроекономични сценарии, отколкото нези, които бяха взети предвид миналата година. Ще се вземе предвид а, влиянието, въздействието на пазарът на недвижимо имоти. Също така, предварително ще се вземат предвид условията, които ще могат да въздействат в по-късен план. Трето, ще се подчертая още повече принципът на прозрачност, като ще се иска отделна, отделно публикувано, подробно публикуване на банковите баланси. Това се отнася и до държавния дълг, и до структурата на капиталите. Четвърто, банките ще бъдат а, а, тестувани по отношение на а, техния капитал. Пето, преди резултатите а, за стрес теста ще се проследи как той поначало а, подобрява условията за работата на банките. Шесто, ще бъдат наложени е, специални условия за банките, които не издържат теста. Условия, които ще дадат възможност да се измери, е, да измерват това, което те ще направят в резултат от направените препоръки. Ето това е това, което смятаме да направим за подобряване на тази годишните тестове в сравнение с миналогодишните. Второ, необходимо е много по-голяма яснота по отношение на държавния дълг колегите от групата на либералите ме питаха каква методология прилагаме в това отношение. При неблагоприятните сценарии се предвижда значителен шок върху държавния дълг и цената на тяхното изплащане. Такъв шок който се предвижда от Европейския банков орган, се предвижда и от нас, но трябва да се направи едно обяснение. Стрес тестовете предвиждат екстремно, екстремен сценарий, но все пак вероятен сценарий с въвеждането на нови инструменти за управление в зоната, еврозоната, с цел гарантиране на финансова стабилност, ние считаме, и смятам с основание, така смята и Европейският банков орган, че днес сме в състояние да осигурим пълната прозрачност на това доколко е изложен на риска държавният дълг на отделните страни. А това е в, в общи линии подобренията, които ни предлагаме. Трето, а, трябва да кажа, че се обръща внимание върху необходимостта на по-последователен по-последователно прилагане на стрес тестовете в всички страни на Европейския съюз. Само така в тях може да само така те могат да спечелят доверие. Те трябва да се прилагат с строгост и последователно, съгласно методолог, приятата методология. И по този начин ще се осъгури транскрибирането на макроекономическите сценарии а, в а, а, а, риска и модела на управление. Необходимо е също така използване на общи правила за прага на капитализация, по който ще се оценяват банките. А това ще е, е, се прави въз основа на съществуващата директива за капиталовите изисквания и съществуващият модел за управление на финансовите институции. Четвърто, Европейският банков орган трябваше да отговори представител на извадка, както за национално равнище, така и за целият Европейски съюз. А, и е, банките, които ще бъдат подложени на стрес тестове през 2011 година, ще бъдат 65, се 65% от европейският банков сектор. А, във всеки случай се смяташе, че извадката трябва да обхваща най-малко 50% от банковият сектор. И още нещо. Господин Сазет Преседо, Санчес Преседо го повдигна. Това е въпроса за коригиращи мерки, които се очаква да бъдат взети от банките, които не са достатъчно капитализирани или които не отговорят на изискванията на стрес текста. Какво ще направят те, за да коригират слабостта си? Първо, трябва да се обърнат към частния сектор за пряко финансиране, да се обърнат към пазара. И ако, казвам, ако това се окаже недостатъчно, може да им се окаже публична помощ, при положение, разбира се, че тя отговаря на европейските правила в това отношение. И още от сега се работи по този въпрос преди да бъде това станало необходимо. Банките получатели, съгласно съобщението от 2010 година, ще предложат, трябва да предложат на комисията план за реструктуриране, за да могат да възстановят своята жизнеспособност в дългосрочен план. И накрая, вие с право искате стратегия за преструктуриране и рекапитализиране на боледуващите банки, така както а, това бе поискано в доклада за управление на кризите. А, ние имахме възможност да говорим много пъти а, по въпроса. Нашата цел е да дадем на надзорните органи и на бъдещата комисия, която ще има транснационални права, инструментариум да взима превентивни мерки, за да може достатъчно рано да слага диагноза на възможните за заплашените от криза сектори, достатъчно рано да реагира и а, да може по този начин да се намери едно а, навременно, а, добре подредено а, решение без паника на възникналите въпроси. Мисля, че по този начин отговорих на трите абсолютно уместни въпроса, които ми бяха зададени. Благодаря на комисаря Барние. Давам думата на ораторите от името на политическите групи. Господин Госес. Господин комисар, вие признахте, че тестовете от миналата година не дадаха очакваните резултати. Би трябвало да избегнем същите резултати. Трябва да има подобна област в, е, на проучване е, правителството, правителствата трябва да са наясно. Тестовете заедно с това трябва да бъдат реалистични. Елементите, които вие представихте, много точно могат да отговорят на нашите въпроси. Европейската централна банка би трябвало да даде първия, първа проява на своята ефективност. Тестовете трябва да могат да дефинират потребностите от рекапитализация на банките и да се предприемат мерките, които очертахте. Само, че трябва да се проведат тестовете така, че да бъдат убедителни, да успокоят а, а, пазарите и агенциите за кредитен рейтинг. Убедителността на резултатите на тестовете е, може да сложи край на зависимостта от тези агенции. Надзорните органи нямат друг избор, освен да направят така, че тестовете да успеят. Използвам тази възможност, господин комисар, за да привлека вниманието ви върху един сериозен факт агенци... законодателството за агенциите за кредитен рейтинг не се прилага и органите, в които тези агенции внасят документите си, не са предприели необходимите мерки. Ние предвидихме преходен период. Днес продължаваме да се правим, че нищо не се е случило. Благодаря ви. Благодаря, господин Гозес. Госпожа Подимата има думата за две минути. Господин председател, господин комисар, ако по време на финансовата криза нещо стана ясно, то е, че нашите банки наистина не могат да отговарят е, по адекватен начин на напрежението, на стреса. А това доведе до нарушаване на економическия живот. Необходим ни е надежден метод е, за уточняване на стабилността на капиталовите възможности на банките и за възстановяване на доверието в тях така че банките да са в състояние да работят пълноценно и да предоставят е, кредити на бизнеса. Много колеги, които говориха преди мен, вече посочиха, че провежданите до този момент стрес тестове не постигнаха целите, които бяхме очертали. Те не възстановиха доверието към банките. Днес Очакваме друго провеждане на стрес-тестовете. Стрес-тестовете по никакъв начин не би трябвало да се проведат, така както проведените през миналата година. Стрес-тестовете през тази година би трябвало да се проведат така, че да обхванат действително различни кризисни ситуации в банковия сектор – и различни видове стресови ситуации. Надявам се, че на една следваща фаза ще можем надежно да диагностицираме рисковете и опасностите за банковия сектор. Давам думата сега на е, госпожа Голяр. Две минути. Благодаря. Много беше казано за методологията. Вие отговорихте подробно, господин комисар. Искам да кажа няколко думи за това, което се случи след стрес тестовете. Мисля, че ние трябва да се радваме за това, че е прият законодателство. Трябва да се стремим то да бъде спазвано. Мисля, че всичко можем да направим по държавния дълг. Ако не оздравим общественият дълг, нищо няма да се получи. Какво ще се случи? Какви ще бъдат коригиращите мерки? Искам да привлека вниманието ви върху това, което се случи по време на изслушването с Мервин Кинг. Той при нас дойде и заместник председателя на Европейския орган за системен риск. Клаузата за финансов... предпазната клауза не пречи да се спазват изискванията за рекапитализация на Европейския банков орган. Искам да привлека вниманието ви върху един системен орган. Аз мисля, че ако качеството на Европейския банков орган с вашата подкрепа и с контрол страна на органа за системен риск ни дава възможност да задействаме тази защитна клауза, Надявам се, че комисията заедно с комитета ще направи така, че да бъдат приети конкретни мерки от държавите членки, както големи, така и малки. Испания ни дава пример. Надявам се, че другите ще последват нейния пример. Благодаря, госпожо Голар. Госпожа Форт има думата за две минути. Благодаря. Миналата година стрес тестовете трябваха да, да възстановят доверието в банките. Това не стана. Е, след като а, а, колабираха а, ирландските банки, ние разбрахме, че 12 милиарда са отишли за тях. Става дума, че ние даваме капитали, за да възстановим ликвидността на банките. За да има а, полза от стрес тестовете, те трябва да отговарят на това, от което се безпокоят банките, а банките се безпокоят от големия държавен дълг. Разбира се, Европейският банков орган а, е в безисходно положение. ако говорим за риска, това може да влоши положението, но ако си затваряме очите, нещата ще бъдат още по-лоши. Въпросът тук е числителя на другта. Не всички банки са еднакви, не всички банки са в еднакво положение. Трябва също така да се замислим и за а, да се замислим и за знаменателя. Какъв е, какви са балансите на тези банки? Позволяваме ли на европейските банки да не представят достоверно рисковете, които се крият в техните баланси, в техните финансови отчети? Факт е, че тези стрес тестове не са достатъчно прозрачни и това, според мен, колеги, е а, ужасно голяма слабост. А сега а, господин Гиголд. Скъпи колежки и колеги, уважаеми господин Сърбърние, въпросът за стрес тестовете на банките е особено важен и вълнува гражданите, тъй като банките бяха централният елемент в тази криза те предизвикаха на практика кризата покрай своето поведение, покрай рисковото инвестиране, което си бяха позволявали години наред. По този начин Е, участниците в е, пазара на практика бяха после информирани за това, което става, отколкото наблюдателите, страничните наблюдатели. Банките не бяха в състояние да взимат правилни решения и за това провокираха кризата. Междувременно установяваме, че едно от най-тежките последствия от е, кризата е увеличаването на държавния дълг. И то отново банките са в основата на това е, отрицателно явление. Банките не само, че не поеха отговорността за кризата, която предизвикаха, но се оказва, че още не са осъзнали и всичко това, което отново е пряк резултат от техните действия. 24 милиарда непокрити задължения трябва да се разпределят на практика между отделните банки. Това показват е, е, равносметките и отчетите на Европейската Централна банка. Поради слабостите в банковата система, ние не сме в състояние да предприемем спешни мерки за оказване на помощ на е, държавите в е, критично финансово положение. В Гърция, например, в Португалия се оказва, че не можем да бъдем достатъчно ефективни с помощта, която оказваме, тъжмо поради е, разклатеното положение на банките на европейския пазар през последните две години се оказа, че стрес тестовете, които се провеждаха, не доведоха до желания резултат и не бяха надежни. Ето сега, през 2011 година, отново се очертава подобна картия. Благодаря много за всичко това, което ни казахте, господин Барние, но вие не ни казахте защо рисковете по отношение на държавните облигации са очертани единствено в, така да се каже, в бюджета на държавите и са предвидени в държавните бюджети, но не са предвидени в балансите на банките. Ето това е въпрос, който интересува нас. В никакъв случай не желаем да се стигне отново до социализация на частния банков риск именно за да не се стигне до тук, трябва стрес-тестовете да се проведат по един надежден начин. И то не само по отношение на банките, но и по отношение на застрахователните компании. Европейският е, надзорен орган в по отношение на а, банките отговаря именно за всичко това, което до този момент все още не е направено и за всичко това, което ще се прави от тук нататък по отношение на стрес-тестовете. Създаването на една банка, учредяването на една банка се оказва много по-тежко начинание, отколкото ограбването на една банка, е казал един умен човек. И ние, като че ли в момента сме в такава ситуация. Благодаря. Следващият урат оратор. Основната слабост на продложените стрес тестове вече беше спомената, а именно възможността от неизпълнение по държавния дълг. Това не е невероятно, като имаме предвид огромният дълг, който трудно може да бъде изплатен. Например, ирландската държава дължи 700 милиарда евро и имат държавен дълг, който е повече от 20 000 на работещ, независимо от потенциалните разходи и лихвените проценти по финансовото спасяване, ирландската държава ще изпадне в неизправност. Разбирам, е, че френските банки имат експозиция от 260, а английските 300. Тази масирана експозиция обяснява суровите мерки за економии, които засягат работещите в периферните економики. Потребностите като имаме предвид потенциала за задълбочаване на кризата, едва ли ще се подобрят нещата. 34 милиарда напуснаха ирландските банки през 2010 година и сега те разчитат на краткосрочно финансиране от ЕЦБ на стойност 160 милиарда. Що се отнася до преструктурирането на банковия сектор? Основният урок, който трябва да бъде извлечен през последните години и кризата е, че финансовите институции и банките не могат да бъдат оставени в частни ръце. Търсенето, преследването на печалба изигра значителна роля в разрушаването на економиката, за което работещите платиха тежка цена. Основните институции и банките трябва да станат държавна собственост, да се сложи край на диктатурата на финансовите пазари, да се използват финансовите средства в полза на гражданите, за, за економическата дейност, кредити за за купуване жилище и така нататък. Господин Пашка има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Европейският банков орган а, публикува на 18 март подробности, методология за стрес-тестовете. За да могат резултатите от стрес-тестовете бъдат прияти от специалистите, те трябва да бъдат последователни и да не бъдат така повърхностни, както тестовете през 2010. И надежността на банковия сектор ще бъде преценявана именно чрез надежността на тези тестове, доколко те са строги и доколко те оценяват реалният риск. Това означава, че ние не можем да провеждаме подобни стрес тестове, без да оценим до каква степен са изложени на държавния дълг, на държавен дълг различните банки. И каква ще бъде а, е, картината, ако държавите стигнат до състояние да не могат да изплащат този дълг. Необходимо е новите стрес тестове да обхващат целият банков сектор във всяка страна членка. Само по този начин ще възстановим доверието в е, банковия сектор. Благодаря, господин Пашка. А сега господин Гарсия Маргалой, който не е тук, и затова дума, давам думата на госпожа Ферейра за две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, 2010 година бе годината, в която се изготвя анализ единодушно се посочи, че националната логика е, през 2010 година е наделяла. И това именно доведе до посочените проблеми. В е, моя доклад аз е, настойчиво издигнах клас в полза на европейския подход, за да се справим с проблемите. Бе създаден е, Европейския съвет за системен риск, бе създаден новия банков надзорен орган на европейско равнище и сега вече смятаме, че има други условия за провеждане на надежден тест. През е, март е, срещата на върха на Европейския съюз подчерта, че резултатите but also a solid framework in line with state aid rules for the provision of government support in case of need. portanto aquilo que nós estamos neste momento a fazer é perante os testes de esforço Това означава, че в момента на прага на новия стрес тест е, отново съществува опасност националните държави да наделеят, е, но при всички положения ние бихме желали да въведем необходимите корекции, така че е, да уравновесим измеренията, националното и европейското измерение. Смятате ли, господин комисар, че трябва да пропуснем тази възможност, е, е, която би могла да ни даде е, европейско решение. Колегата Шмидт има думата. Благодаря. Ние преживяваме тежък период. Финансовата криза сегна гражданите и те загубиха доверие в банковата система. Стрес тестовете на банките са важно средство, с което да се докаже издръжливостта на банките. Финансовата стабилност зависи от стабилността на банките и от тяхната издръжливост на сътресение. Така че ефективните тестове биха засилили доверието в банките. Знаем това от опит. Надежни, убедителни, достоверни тестове с ясни изисквания и критерии. Мисля, че примерът с Исландия говори за това колко са сериозни последиците, ако не направим това. Мисля, че резултатите от стрес-тестовете трябва да се публикуват. Това е много важно, за да се засили доверието на гражданите и на пазарите. Както каза комисария Бърние, въпросът за доверието е изключително важен. Стрес-тестовете трябва да продължат и в бъдеще, те трябва да се развиват, и ние трябва да отговаряме на пазарните условия и рискове. Освен това, трябва да предвидим и експозицията към държавен дълг. Ето защо, ако искаме да повишим доверието на пазарите в, в достоверността на тестовете, Комисията, Европейския банков орган трябва да се погрижат тези стрес тестове да продължат е, и те да отразяват в правилна степен риска. Господин председател, ако банките не могат да отговорят на критериите и изискванията, тогава държавите членки трябва да предприемат действия. Видяхме проблемите с банките в е, Балтийските държави и а, видяхме как рисковете стига до значителни загуби. Ето защо е необходимо да бъдем много предпазливи. В противен а, случай последиците ще бъдат страшни. Благодаря господин Шмидт, каза председателят. Господин Ламберт, две минути. Благодаря, господин председател. Ще говоря на френски. Господин комисар, скъпи колеги, а, стрес е, тестовете сега са на мода. Имахме голяма е, финансова и економическа криза, решихме, ще направим стрес тестове. Е, имаме проблеми с ядрените, с атомните електроцентрали, дайте да, даваме, да правим на тях стрес тестове. Тези стрес тестове трябва да възстановят доверието сред нашите граждани. А, но, както и вие сами казахте, господин комисар, не можем да кажем, че финансовите стрес тестове миналата година бяха особено а, добри или заслужават доверие. А, а, и същото се отнася и за стрес тестовете за атомните електроцентрали. Там, примерно, беше взето внимание какво ще стане, ако един самолет катастрофира и се удари в тях. Т.е. тоест, ние не взимаме всичките а, сценарии под внимание. И затова искам да задам следния въпрос. А, а, ако погледнем цифрите на ирландския, за ирландския дълг, ясно е, че вече става късно за тези държави, като Ирландия, да реструктурират своя дълг. Колкото по-късно ще пристъпи към подобно преструктуриране, толкова по-скъпо ще струва той за тези страни. Затова призовавам ви, е, призовавам към е, вашето чувство за отговорност, господин е, комисар. Гражданите знаят, че ако не се хване бика за рогата, няма да осигурим надежността на финансовите пазари. А за това трябва дълбоко преструктуриране на финансовия сектор в Европа. Знам, че ще започнали вече тази работа, но това изисква една европейска бюджетна федерация. Само това е изхода. Благодаря. Благодаря, колега Ламберт. А сега давам думата на господин Отмар Карас. Господин председател, господин комисар, госпожи и господа, Позволете ми първо да благодаря за подробния отговор на парламентарните въпроси относно е, стрес-тестовете на банките. Ние знаем, че е, достоверността, правдоподобността създава доверие, а сериозното отношение, е, ефективният подход биха могли да доведат до бърз изход от кризата – при последния стрес тест обаче нямаше достатъчно надежна оценка на резултатите. Вие днес е, очертахте е, бегло и е, набързо резултатите от последния тест през 2010 година и пътя по отношение на следващите тестове. Затова ви питам, господин комисар, как ще осигурите дългосрочния е, изход от кризата и дългосрочната устойчивост на банките, а не е, нещо, което е, би могло да се повтори в Европа след е, Исландия? Господин Гигот е, вече е, посочи, че единствено в е, е банковите е, отчетни е, книжа ще намерите е, резултати за стрес-тестовете. А не смятате ли, че по този начин отново се създава усещането, че е, Усилията са насочени най-вече към дългосрочното съществуване на банките, което на практика означава, че отново държавният бюджет ще бъде натоварен, а това означава отново увеличаване на времето за да накупаците. Благодаря ви, господин Карас. Господин Санчес Преседо. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, драги колеги. Искам да ви благодаря за направените коментари. Разбира се, много е важно да поставим точната диагноза, за да може да се проведе лечение. Ако проведем добри стрес тестове, ще можем и да предвидим реакция. Ние имаме нужда от стабилна финансова система, стабилни финансови институции и трябва да направим така, че реалната економика да получава кредитите, от които има нужда. Стрес-тестовете, разбира се, са част от усилията, които се полагат за създаване на добре функционираща система. Що се отнася до неблагоприятните сценари, тогава банките, които не издържат теста, трябва да намерят други начини да функционират или чрез рекапитализация, или чрез преструктуриране. Европейският надзорен орган може, разбира се, да излиза с препоръки за преодоляване на системните недостатъци за да бъдат предприети правилните стъпки. Ако това ще се прави, обаче имаме нужда от амбициозна европейска рамка. Ние трябва да ние имаме нужда от по-добра финансова интеграция, но и повече е, политическа интеграция. Председателят благодаря. Господин Столуян за две минути. Благодаря, е, господин председател, господин комисар. Стрес тестовете са важен инструмент за оценяване на здравето на банковата система. Необходимо е обаче да бъдат изпълнени две ключови условия. Първо, тези тестове трябва да бъдат достатъчно качествени и процесът на оценка трябва да бъде достатъчно точен. Необходимо е също така да се посочи, че банките следват различни бизнес модели. В Румъния, както и в други някои страни, банките не участваха в търговията на токсични продукти. Но а, те отпускаха кредити по един експанзионичен, по един експанзивен а, сценарий. Също така понесаха загуби и затова са много уязвими. Това първо. Второ, необходимо е резултатите от тестовете да бъдат напълно прозрачни. Това искат и пазарите, това искат и гражданите. Необходимо е прозрачност. Благодаря, господин Столожан. А сега господин Лудвиксън. Благодаря ви. По време на кризата през последните две години ние дори забравихме вече е, откъде започна е, цялото развитие. Именно банките са в основата на кризата. Е, и по тази причина е, държавните финанси в толкова много държави членки на Европейския съюз се срутиха. А междувременно вече търсим средства за Атина, за Лисабон и за Дъблин, за да помогнем на тези страни, които не са в състояние сами да излязат от дълбоката криза. Банковият сектор ще продължи всъщност да представлява сериозна опасност за държавните финанси, за държавните бюджети в Европейския съюз. Много държави в Европейския съюз критикуват гърците и португалците и същевременно не желаят да подредят собствения си дом и да осъзнаят собствените си грешки и рисковете при тях – Съвсем ясно е, че се нуждаем от надежни, сериозно проведени стрес-тестове, но и от надежна оценка на всичко това, което те са показали. Комисията би трябвало да предостави необходимите условия на базата на доклада Ферейра, така че е, да се осигури едно надежно управление при криза в банковия сектор на Европа. В никакъв случай обаче от държавния бюджет не бива да се запълват черните дупки в банковите баланси. Благодаря на колегата Лудвиксън. Давам думата на господин Томас Ман. Благодаря, господин председател. Да, господин комисар, наистина трябва да се концентрираме не само върху собствения капитал на банките. Трябва да се обърне внимание на ликвидността на банките. Банките преди 2-3 години се срутиха, защото те имаха ликвидни проблеми, проблеми с ликвидните средства. Именно проверката на ликвидните средства е особено важна. Трябва да се публикуват, трябва да се огласят резултатите от една такава проверка. Ако продължите да мълчите, това ще означава, че няма да възстановим доверието. Защото. Е, е, потребителите, клиентите, пазарите няма да знаят в крайна сметка на кого да се доверят и на кого да не се доверят, на кого да дадат парите си. И е, дали няма да бъдат измамени. Прозрачността е изключително важна. Това ни е необходимо, за да можем да се справим с кризата на европейските банки. Банките трябва също да работят в тази посока. Това е в техен интерес. Благодаря ви. Благодаря на колегата Ман. Колегата Кантия има е, думата за две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вие вършите чудесна работа. Мисля, че стабилността и доверието в банковия сектор трябва да се възстановят, но това ще изисква огромни усилия. В момента се подготвя законодателство за някои превентивни инструменти, които ще дадат възможност да се, преодоляват кризите. Само, че трябва да сме предпазливи по отношение на бюрокрацията и да не създаваме твърде много агенции, институции, които да създават повече трудности за хората в бъдеще. Необходим е подходящ законодателен подход, за да се избегнат финансови кризи в бъдеще и да се позволи на банките да функционират добре при условия на равнопоставеност. За да постигнем прозрачност, мисля, че ние трябва да работим като законодатели в областта на правилата и методологията. Да не забравяме, че резултатите трябва да бъдат публикувани. Онова, което се случи през 2010 година, говори за значението на публикуването на резултатите. Ето защо ние трябва да бъдем внимателни как публикуваме нещата, за да не повлияе това на пазарите. Председателят, благодаря. Стигаме до процедурата на спонтанните изказвания. Господин Кели има думата за една минута. едно време в Ирландия банките е, е, бяха уважавани, сега ги ругаят. Но у мен възникват редица въпроси. Дали всички банки трябва да бъдат подложени на стрес тестове? Второ, Можем ли да бъдем сигурни, че от сега нататък стрес тестовете ще отразяват истинското състояние на банките? И трето, какви правомощия има Европейският банков надзорен орган да налага мерки на банки, които приемат прекомерни рискове, излагат се на опасности и така нататък. И накрая рейтинговите агенции. Как може да се коригира положението на нещата, колкото е възможно по-бързо? Благодаря, колега Кели. А сега господин Сенке. Искам да ви благодаря за тази възможност да задам въпрос. Нека да кажа пределно ясно. Ако не беше Европейската комисия, ако не бяхте вие, господин комисар, без съмнение положението в европейския банков сектор щеше да бъде много по-лошо. Само, че нещата се променят по динамичен начин. Някои проблеми, свързани с ликвидността на банките, вече бяха преодолени. Възникват обаче нови проблеми и нови заплахи. Ето и моят въпрос. Как бихте дефинирали, как бихте определили, оценили заплахите и рисковете днес? Кои са рисковете, с които трябва да се занимаем в близко бъдеще? Някои от проблемите вече бяха решени, но възникват непрекъснато нови проблеми. Председателят, благодаря. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. За да не, нека да забравяме, че има хора, които са жертва на тези проблеми. Един а, млад ирландец а, се взема е, допосочен билет за Австралия. А, такива са хиляди разбира ли комисията, че а, ние увредихме доверието към нашите усилия чрез а, първите банкови тестове, които бяха толкова неуспешни? А, и а, нарушаваме по този начин, на вредим на доверието не в Европейския съюз и в а, еврозоната. А, и сега ще имаме нови стрес тестове. А, в момента предприятията в Ирландия а, им липсват капитали. А, това положение не може да продължава. А, да капитализираме банките, не помагаме на предприятията. А сега а, колегата Басеско. Благодаря, господин председател. Факта, че предишните стрес тестове не бяха достоверни, затруднява провеждането на нови тестове. Кризата в Ирландия промени данните в Европейската банкова система. В този контекст бъдещите стрес тестове трябва да бъдат по-точни. Националните органи вече е трябвало да изпълнят планове за действие. По този начин проблемите щяха да бъдат решени. Не е необходимо да чакаме да видим кои банки няма да издържат теста. Новите тестове ще покажат слабите места в банковата система. Също така те трябва да покажат къде трябва да се консолидира капиталът смятам, че е необходимо да прилагаме справедлив подход към тези тестове във всички държави. Също така е много полезно комисията да изпрати съобщение за основните промени, които са направени в стрес тестовете. Благодаря. Благодаря, госпожо Басеско. Последният оратор е господин Скалпес. Госпожа Скалпес. Благодаря ви, господин председател. Значението на темата стана ясно и поради това, че е, три въпроса бяха зададени към комисията с е, подобно съдържание. През тази година предстои провеждането на нови стрес-тестове е, и ние много се надяваме, че ще се възстанови доверието на клиентите. Е, Европейската централна банка, Европейският надзорен орган, е, банков орган работиха съвместно и изработиха критерии, които би трябвало да се прилагат навсякъде по еднакъв начин. Въпрос към вас, господин комисар. как е, ще се отчетат е, различните бизнес модели или е, различните имуществени разпоредби в трансграничен контекст. Благодаря е, на колежката. Това беше последното изказване в рамките на спонтанните изказвания. Комисарът Бърния има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха в е, този късен час. Това е, а, е, а, показва а, ангажираността на Европейския парламент с този важен, към този важен въпрос. А, преди всичко въпросът на госпожа Галпес, която говори за отговорността на комисията. Аз обикновено поемам, не избягвам от отговорност. А, тези стрес тестове сега ще бъдат проведени под надзора на новият банков орган, който ние създадохме заедно. И а, вие знаете, а, и Европейската централна банка работи в новите условия заедно с а, Европейският банско охотен и ще сподели отговорността за новите стрес тестове. Поставихте един много по-общ въпрос. Какви са заплахите и рисковете, които ни носи бъдещето? Разбира се, няма подобно нещо като нулев риск. И ми, струва ми се, че е много трудно да предсказваме бъдещето. Знаете, господин Занки, че пазарите са безкрайно по-бързи, отколкото а, сме ние, отколкото демократичните механизми. Как можем, а, въпреки това, а, да бъдем по-малко неподготвени, отколкото бяхме а, в миналото, когато кризата, за която започна в САЩ, а, засегна и нас. Това е като създадем инструменти на надзор, на управление, с цялата отговорност и прозрачност, която е необходима. За да реагираме на голямата вълна на ултралиберализма, който, която заля Европа от 90-те години на миналия век насам. Да противостоим на лудничовата идея, че пазарите могат да се саморегулират в рамките на Г20, пък и извън Г20, ние в момента се опитваме да създадем инструменти на управление, регулиране, които да гарантират и прозрачност, като имат предвид моралът, който трябва да участва в тази дейност. Ето такъв такива нашите усилия да отговорим на това, което става вече в 15-ти на години на световните финансови пазари. Затова се опитахме да създадем един истински банков надзорен орган. Нещо, което повдигна въпрос за госпожа Голар. Става дума за системния риск, разбира се. По този начин отговарям и на господин Гозес във връзка с рейтинговите агенции всичко, което правим ден след ден, на голямото, в голямото строителство на едни нови регулаторни рамки за финансовите институции на Европа. Това се опитвам да обясня в този късен час. И, и, и наистина имаме нужда да съгласуваме по-добре нашата политика да работим в една и съща посока. И ще отговоря на Жан-Пол Козес. Съгласен съм с него за необходимостта да продължим реформите, те да включат и рейтинговите агенции. Това би била една трета вълна на реформи. И по отношение на зависимостта, прекалената зависимост от е, оценките на тези рейтингови агенции, ще кажа, ще а, е, премахнем известно позоваване на тези оценки на рейтинговите агенции, за да намалим прекалената зависимост от тях. А, е, и то зависимост не само на банките. Силви Голяр а, и госпожи Кинг и други а, направиха интересни изказвания, взех си бележка. Искам да ви благодаря за това, че споменахте важната роля на комисията по въпросите на системния риск. Трябва да работим с всички заинтересовани страни и с Европейският банков орган, и с Комисията по системния риск, за да може добре, последователно да се прилагат стрес тестовете. И накрая, не е задача на Европейския банков орган, а на страните членки е да извлекат полуки по отношение на инструментите бакстоп. а, и какво ще стане след, а, когато получим резултатите от стрес тестовете. И накрая трябва да оценим това, което се е случило. Добре, до сега свършената работа е добра. Това се отнася до Европейския банков орган и до Комисията за оценка на системния риск. Е, споменахте, че стрес тестове са необходими и в застрахователния сектор. Да, ще подготвим тестове, стрес тестове и за него. Както го подготвихме за банките. Друг е, много важен въпрос, господин Карос го повдигна преди малко, а и господин Шмидт също така го спомена. Това е въпросът за а, е, а, държавния дълг. Държавните дългове, както съм го казал и по-рано, Онези, които проектираха стрес тестовете, е, смятаха, че е подобен шок, свързан с държавния, държавния дълга на държавите, не, не би могло да се очаква реалистично неговото появяване. Но ние сме решени да извлечем необходимите полуки от този нов кръг от стрес тестове, отчитаме недостатъците на предишния кръст, миналогодишните сред тестове. И желаем а, да водим този диалог а, с взискателност, а, строгост, а, като зачитаме независимостта на Европейския надзорен орган и като с отворени очи оценим резултатите от тези стрес тестове и извлечем необходимите полуки заедно с Европейския банков орган, за да може в следващата ни стъпка да бъде още по-добра. Питахте как оценяваме рискът спрямо ликвидността. В началото на годината Европейският банков орган обяви, че ще оцени отделно риска на, по отношение на ликвидността, съвсем отделно от стрес тесковете. И ще направи това през първата половина на 2011 година. Успоредно с стрес тестовете. Господин Карас прикани а, а, да се разработи дългосрочна стратегия от страна на Европейската комисия. Подкрепям това предложение. Именно в този дух работи моят тим, моят екип. Ще предложим ново законодателство по отношение на управлението на финансовите институции. Това по отношение на управлението. А, а тук влиза и въпросът за отговорността на акционерите. И наред с това, нещо за което мисля отдавна, като имаме предвид като имаме предвид а, причините за кризата, като имаме предвид а, на абсолютно безумните премии, които се изплащаха за поемане на рискове от страна на трейдерите и на брокерите. В бъдеще ще следа, както мнозина от вас подчертаха, че е необходимо, за точното прилагане на всички взети решения. Ще направим всичко необходимо, за да се обърнем към а, а, корените на кризата, а, да не се поемат такива абсолютно безумни рискове от страна на банките и техните служители. И както господин Ламберт настоя, необходима е последователност на спрес-тестовете. Каза, каза се вече, че предишният кръг от стрес-тестове имаше големи недостатъци. И за това, заедно с Европейският банков орган е, ще работим за това да не бъде така. По отношение на хармонизирането на уеднаквяването на методологиите, ще работим, госпожо Ферера, за решаване на този въпрос. И а, много внимателно ще си взема бележка за вашите, от вашите предложения. Мнозина, госпожа Форд и други, госпожа Базеско, призоваха за строги тестове, прозрачни тестове, тестове, които може да, които вдъхват доверие. И ще кажа, че в това, което в момента правим, е точно такова тестовете за 2011 година ще бъдат по-строги, по-прозрачни от предишните. Ще ги оценим, ще извлечем необходимите полуки, за да може да подобрим още повече бъдещите тестове да бъдат още по-строги, да вдъхват още повече доверие а, за оценка на банковия сектор. Благодаря. Благодаря, господин комисар Парние. Междувременно изоставаме от е, графика.